Pan przewodniczący! Председателят. Е, отвирам посещение. Откривам заседанието, дами и господа. Първата точка в дневния ред е, е един съвместен дебат за Европейската служба за външна дейност. Имаме доклад на госпожа Гресле и господин Ривелини. Той е свързан с промената на жението за регламент на Европейския парламент и съвета и за изменение на регламент 1605 на съвета относно финансовия регламент. Имаме доклад на господин Рапка и също така по правилника за длъжностните лица и условията за работа на служителите на общностните. И освен това, имаме един доклад на господин Гуалтиери и господин Шуриан. Проект за коригиращ бюджет, раздел 2, Европейски съвет, раздел 3, комисия, раздел 10, Европейска служба за външна дейност. Of the European Commission High Representative. Имаме представители на Европейската комисия, както и върховния представител за външните отношения. Тоест имаме господин Шевчович, господин Левандовски, уважаеми представители на съвета. А, всъщност те сега идват, в задръстване са. След мъничко ще бъдат тук. Дами и господа, ние ще приключим с едно изключително интересно законодателство, едно приключение от междуинституционален мащаб, един квадрилог. Искаме да създадем една прозорлива, подотчетна европейска служба за външна дейност. Пред вас са е всички документи, имаме изменение на правика за длъжностните лица, условията за работата, както и коригиращ бюджет. Днес ще дискутираме, утре ще се гласува. Това е един успешен резултат на месеци интензивни преговори между европейските институции. Ние сме обединени за една обща цел, а тя е как да се организира гласът на Европейския съюз към света. Като Европейски парламент ние поехме своята отговорност. И то много сериозно. Ние сме убедени, че по отношение на външната дейност, както и по други въпроси, трябва да имат върховенство винаги общностните интереси. Очакваме с нетърпение днешния дебат. Това е един заключителен дебат по тази тема. И също така очакваме с нетърпение началото на работата на тази служба на 1 декември 2010 година. Това е всъщност една година след влизане в сила на Лисабонския договор. Започваме с докладчиците. Госпожа Гресли има думата. Господин председател, госпожо Ештън, господин комисар Левандовски, господин председател на съвета, скъпи колежки и колеги. Вече нямам търпение да видя службата да работи. Това ще бъде голям успех